дипломатите да свършат своята работа, защото те успяха да постигнат успехи в борбата с тероризма в Испания. Благодаря, госпожо Мунис. С това приключваме с едноминутните изказвания и минаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на госпожа Де Кейзер за системата на здравеопазването в Африка, на юг от Сахара и световното здравеопазване. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин комисар, че останахте до е, толкова късно. Доклада всъщност отговаря на едно съобщение на комисията за здравеопазването в световен мащаб, но възприе един малко по-специален ракурс и се съсредоточи върху взаимоспомагателните системи, които в момента се множат в Африка. В положението в здравеопазването в Африка е драматично, въпреки всички международни помощи и това се дължи на редица фактори, промените в климата, например финансовата криза, войните или слабото управление на някои държави, зависта и желанието да се получат някои невероятни богатства в Африка, както и големите пандемии, малария, спин, туберкулоза и така нататък – е, което наистина прави положението в здравеопазването катастрофално. Искам да приветствам работата на неправителствените организации на някои църкви, които при много спешни условия в конфликтни зони свършиха отлична работа, но те не дават дългосрочен траен отговор на проблемите. Има и така наречените вертикални фондове, които са заделени за борба с сериозните болести, малария, туберкулоза. В тях се наливат много средства и те са много привлекателни, защото в, в, всъщност тези фондове, които постигат целта си, покриват само част от проблема, защото днес в Африка смъртността е още по-висока поради липсата на инфраструктура, на питейна война. Децата все още там умират от дизентерия и разбира се, има много смъртни случаи от спин или от малария. Затова сега вниманието се обръща към едно движение, което се появи през 90-те години и което включва инициативи в областта на здравното осигуряване и взаимоспомогателни системи на почти навсякъде в Африка. Интересът от тази система е участието на населението в овладяване на здравните услуги, Разбира се, те не могат изцяло да финансират медицинските услуги и достъпа до медикаменти, но съчетани с други фондове или субсидии, тези системи позволяват да се покрият медицинските услуги и лекарствата а, с, а, и да създадат една социална динамика. Вече има стотици такива в различни държави, различни сектори, има взаимоспомагателни дружества на жените, на кафеджиите и ние трябва да подкрепим тази динамика, да допринесем за нейното финансиране, да е координиране, надявайки се, дня, че един ден тя ще може да се самозадоволява. Нещо, което все още не е така. Но <coughs> ако тези взаимоспомагателни дружества могат да просъществуват, и това е така, това може да стане само ако има паралелна хоризонтална система – така че когато има някаква здравна злополука или се налага хирургическа интервенция, да има инфраструктура, защото ако няма болница, лекари, не може да се направи съответната медицинска интервенция. Затова ние трябва да подкрепим, да координираме тези взаимоспомагателни дружества и същевременно да положим грижи за основната инфраструктура, след което вертикалните фондове ще могат да допринесат за финансирането на тази хоризонтална система. Именно всички тези проблеми в купум са анализирани в доклада. Нямам повече време. Ще отговоря на колегите, които малко се безпокоят за възможностите на а, а, възпроизводството. Благодаря, госпожо Декайзер. Благодаря, че спазихте времето. Сега давам думата а, в. А, привличане на вниманието. Двама души искат да се скажат, Двама или трима. Господин Риналди. Е, е. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Госпожа Кейзър, каза на практика всичко. Така че аз искам да ви спомена за едно дете, което с което се запознах през декември по време на а, среща на високо равнище с АКТП. Това дете умираше в ръцете в прегръдките на майка си от глад в една болница, близо до мястото, където беше заседанието, близо до скъпи инфраструктури, но това не е единствен случай, не е изолиран случай. Всеки ден виждаме е, деца, които умират в прегръдките на е, майките си, които е, просто не, нямат и, не са и достатъчно обучени за един християнин. Е, това е, е грях, а за един е, политик това означава, че ние не сме направили е, нищо. Това значи, че ние не сме разпределили е, богатствата е, по равноправен начин. Мисля, че трябва да помислиме за това. Това дете много бързо мина на тази земя и нека да си спомним за него, госпожа, госпожо председател, господин комисар. Аз бих искал да поздравя а, госпожа Вероник Декайза, защото тя отново прояви а, своите познания по отношение политиката на развитие и знае много добре колко лошо живеят хората а на юг от Африка. Наистина здравеопазването там е в ужасно състояние. Съжалявам, че някои от предложените изменения а, не бяха приети документите от Кайро а, и поредица от други документи не бяха приети, защото някои колеги просто повяр... решиха, че ам, някои разпоредби не съвпадат с репродуктивното здраве а, и начина по който ние го разбираме в Европа. В а, държавите на юг от Африка нещата стават все по-зле а в, в здравеопазването и ние нищо не правим. Господин Миколашек. Господин комисар, скъпи колеги, Универсалната декларация за правата на човека а, казва, че здравето е едно от фундаменталните права на всички нас, защото то е преко свързано с правото на живот. А в а, региона на Юкота от а, Сахара а, това наистина е много важно. Искам да ви напомня, че Европейския съюз не трябва да а, промотира аборция, аборта, защото а, това не е признато като фундаментално основно право на човека. Напротив, ние, а, Европейския съюз, като защитници на а, правата на човека. Ние трябва да защитаваме майките, децата а, и тяхното здраве, но трябва да направим всичко, а, за да запазим живота като такъв. Затова смятам, че не трябва да се включват такива клаузи в търговските споразумения, които ще позволят на хората да получават по-малко или по-лоши като качество лекарства. Господин комисар, имате думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Моя колега Пибалц не, не бе в състояние да присъства, но аз ще прочета някои е, от неговите виждания по този въпрос. Знаете, че комисията е винаги е на разположение на парламента. Радвам се, че чух е, изказването на госпожа Декайзър по една тема, която ме интересува. Знаете, че всека седмица аз посещавам една столица а, в Европа и Съединените щати, а, защото знаете, че а, това е голяма част от а, нашите отношения са с а, Съединените щати и след това отидах в Адис. Адиса Беба, защото знаете, че от години аз е, призовавам за по-добро сътрудничество и партньорство между нашите два континента. Сътрудничество на пазарите, в борбата срещу прането на пари, е, финансовото регулиране, е, неум, неуморима борба срещу спекулациите с, с суровини, от които зависи Африка до голяма степен и економиката на Африка. Така че след това посещение аз съм твърдо решен да а, а, Работа за по-тясно сътрудничество. Благодаря от името на господин Пибалч, от мое име за това, че а, вие наблягате на, здраво, на здравеопазването в Африка, но не става дума само за Африка. Преди няколко седмици бях в Хаити след посещението на госпожа Мелстрам, Георгиева и Пибалц. И там също има много предизвикателства, които трябва да бъдат а, преодоляни. С. може сумите, които в Съединените щати и Европа харчиме за храната на домашните си любимци, могат да стигнат за усъвършенстване на подобряване на здравославните на, системите за здравеопазване в Африка. Това не може да бъде търпяно повече. Здравето е право основно право на всички, но това е един фактор за економически е, растеж. Има страни, в които по-малко от 30 евро годишно се посвещават на здравеопазването. Разбира се, в тези страни е, няма да, тези страни няма да могат е, да задържат свой, своя медицински персонал, да осигурят необходимите лекарства за е, лекуване на е, населението. Така че европейск, мога да ви кажа, че Европейския съюз ще спази своите ангажименти, тъй като за е, Европейската комисия здравеопазването в рамките на партньорството е един приоритет. Показаното от госпожа Заборска. Да, разбира се, третите, трети, третите страни не са в еднакво, еднакво положение. Има е, по-малко развити африкански страни и по-развити. Ще участваме активно в глобални акции за борба срещу маларията, спин, както и е, ще е, работиме с е, други фундации, асоциации, както е, вие правилно отбелязахте, госпожа Де Кайзер, неправителствените организации извършват чуд... чудесна работа, включително това а, видяхме и в Хаити. Ще работиме заедно с международните финансови институции. Целта е да се получат да имаме качествени услуги. Да, разбира се, средствата, които ние е, предоставяме, не са е, достатъчни. Трябва да има по-добро, е, вътреш, по-добра вътрешна организация, да се да има мерки за задържане на медицинския персонал в тези страни, да се следи отблизо пазара на медикаментите в рамките на моите компетенции, госпожо Декайзер в проекта на Single Market Act смятам да наблегна на статута на Европейската фундация, защото тук в Европа ние трябва да дадем на някои неправителствени организации или фундации съответните, да, да им предоставяме съответните условия за да улесниме работата им в тези страни. И още нещо борбата с фалшификатите в плана, който ще ви представя през есента за борба срещу фалшификатите. В, в в този план има много нови предложения за различните технологии за откриване на фалшификати, обучаване на а, експерти. Но също така сме ще, ще включиме и една глава за сътрудничеството с страните, в които се произвеждат тези фалшификати, е, защото самото производство може да има много отрицателни последици, включително и върху здравето на хората, ако става дума за фалшиви медикаменти, например. Както вече казах, ресурсите за подпомагане на развитието не са достатъчни е, и вашия анализ е много уместен. Разполагаме с инструменти за финансиране, някои са по-добри, други по-малко добри. Разбира се, няма съвършено решение. И разбира се, системите за за различните системи за здравно осигуряване, взаимоспомагателните каси също не са достатъчни. Необходимо е да има и една държавна система, която да осигури равноправие и социално включване. Е, трябва също така да се насърчи и солидарността на гражданите на Европейския съюз, да се насърчат и неправителствените, неправителствените организации. Е, ние има какво да научим от другите, но има и какво да дадем и за да помогнем на развиващите се страни за създаване на системи на здравоопазване и е, мога да ви уверя, че аз лично се ангажирам е, в тази област. Благодаря ви, господин комисар. С това приключваме заседанието. Ще гласуваме утре. Приятна вечер. Трябва да кажа и още няколко неща. Дневния ред